изменения. Крайен срок за измененията в Енви 8 март 11 часа. Гласуване в Енви 20 март 2018 година. Имаме и крайен срок за измененията по предложението на комисията. Все още нямаме докладчик, който да е назначен в Енви. Крайният срок за измененията ще бъде определен и след това ще бъде гласуван в НВ. Процедурата, както ви казах, е следната. Тук водеща комисия е РЕГИ. Крайният срок за измененията е 6 март 11 часа. Гласуване в ЕНВИ 25 и 6 април а за днешното заседание имаме превод на 21 езика. И, както е обичайно, е, заседанието може да се следи по интернет. Сега преминаваме към първата точка, а именно възражението съгласно член 105 и основните елементи на договорите за съхраняване на данни, изключвани като част от система за проследяване на тютюневите изделия. Господин Омържи е съдокладчик. Ние ще разгледаме предложението за резолюция. Първо, разбира се, давам думата на господин Омържи. Заповядайте. Госпожо председател, благодаря ви. Този дебат всъщност не е неочакван, той е свързан с много важен въпрос – борбата с тютюнопушенето и незаконната търговия с тютюневи изделия. Става дума за системата за следене и обратно проследяване. Ние много се радваме, че този дебат може да се проведе и в нашата парламентарна комисия. При прозрачни условия, които също така водят и до спорове, разбира се. Именно в нашата комисия трябва да се провеждат такива дебати, а не при закрити врата, където някои упражняват влияние. И ако ние го правехме при закрити врата, щеше да се реши, че някой влияе на европейските депутати. За нас е много важно да се борим с тютюнопушенето и вредите за човешкото здраве. Комисията предлага тази система за следене и обратно проследяване. Тя не е съвършена обаче и не е напълно независима от тютюневата индустрия. 2008 година в рамките на конвенцията ние имахме своите насоки. Те са абсолютно категорични. Ние трябва в името на общественото благо, цитирам, да се борим за политики за здравеопазване, насочени срещу тютюнопушенето и срещу този вид индустрия. Директивата срещу тютюнопушенето от 2014 година всъщност не мисля, че се съобразява с рамките на протокола. Именно в тази директива има най-различни норми, които всъщност възлагат доста отговорности на самата тютюнева индустрия, що се отнася до проследяването. И след това тази тематика е отразена в делегираните актове. Тях и ще обсъждаме днес. Имаме член 8 от протокола на СЗО който мога да цитирам. Той препоръчва система за следене и обратно проследяване на всички тютюневи изделия, произведени на територията на дадена държава. Всички страни трябва да се включат в усилията за проследяването, като компетентните органи изпълняват своите задължения по следенето. Същевременно, що се отнася до тютюневата индустрия и тези, които представляват нейните интереси, то допитването до тях трябва да се ограничи само до това, което наистина е необходимо но нито делегираните актове, нито актовете за изпълнение, според мен, се съобразяват с тези препоръки. Системата за следене и проследяване, разбира се, много важна. Но същевременно има установени връзки с тютюнопроизводителите, които отиват по-далеч от това, което е стриктно необходимо. При делегираните актове, например, тютюневата индустрия получава задължението да контролира доставчиците. Много малко е вероятно обаче тук да няма подозрения и не го казвам аз. И ясно е, че по този начин може да се организира и трафик на цигари. Нека да кажа, ние не сме глупави. Част от тази конвенция е свързана именно с отчитането на най-различните стратегии и тактики, които използват тютюневата индустрия – за да може да избегне различните мерки срещу тютюнопушенето. За нас делегираните актове и актовете за изпълнение всъщност подпомагат това. Същевременно е вярно, че в предлаганата система има някои подобрения в сравнение с сегашното състояние но ние със сигурност не можем да кажем, че всички връзки между обществото и тютюневата индустрия са нарушени от системата за проследяване, която се предлага от Европейската комисия. Аз не мога да разбера, като как така и европейските граждани не го разбират, може да имаш избор между най-различни системи, от най-независимите от тютюневата индустрия до най-зависимите, така при този избор критериите на комисията са само ефективност на разходите за тютюневата индустрия. За мен е важно общественото здраве. Ние трябва да се борим с тютюнопушенето. Важно е Европейската комисия наистина да мисли за ползите за човешкото здраве, а не за рентабилността на тютюневата индустрия. Поради всички тези причини аз представям това възражение. Европейската комисия ни казва, че не е възможен по-голям марш за действие. Добре, но какво означава за комисията принципа на парламентарната демокрация тогава? Аз поставям този въпрос. Всъщност, като че ли ние нямаме друг избор, освен да приемем и да кажем, че всичко е наред. Следователно, ние нищо не струваме в този случай. Мисля, че задължението на Европейския парламент е не просто да си отбележи в този случай. Това е задължението и на нашата комисия. Ние трябва да настояваме Европейската комисия да обмисли делегираните актове, които ни представя, защото не ги е обмислила достатъчно до сега. Безотговорно е от страна на Европейската комисия да каже тези делегирани актове или трябва да ги приемеш или да ги отхвърлиш. Следователно е необходимо да помислим за това, че при глифозата, при ГМО и при много други предложения аргументите бяха същите. Оказва се, че при ГМО и гражданите грешат и ГМО общността греши, всички като че ли грешат. Само Европейската комисия е права. Затова аз се обръщам към колегите. Утре те трябва да проявят смелост, да защитят правомощията, които са възложени на Европейския парламент, защото ние се водим единствено от това колко е важно човешкото здраве. Благодаря, господин Омържи. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо господин Флоренс. Уважаеми колега, много сте ми симпатичен, но Оставам с впечатлението да пренебрегвате една част от работата свършена в Европа. Не, не мога да се съглася почти с нищо от това, което казахте. Моя френски колега и Линда Макавън а, се бориха изключително дълго срещу а, лобито на тютюновата промишленост, за да постигнем това, което сме постигнали сега. Много се гордея с този резултат. А, те наистина работиха много добре под ръководството на Линда Мак Авани. Не може да се каже друго по този въпрос. Това първо. Второ, трябва да знаете, че сте много закъснели, ако не ви харесват тази проследимост. В такъв случай, вашето политическо семейство трябваше по време на преговорите, по време на трилога или където иска да участва. Аз вас не ви видях.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 а, има една поговорка, която гласи, че като запалиш четвъртата свещ на коледния венец, петата свещ, той си проспал коледа. Това означава, че вие сте закъснели. И ако искате да направите нещо, ако искахте да направите нещо, трябваше да се включите по-рано. В крайна сметка, ние спорим за понятието независим. Винаги е трудно с това а, понятие. Аз независим ли съм? Аз съм фермер и съм независим в много много отношения. Винаги е трудно, когато трябва да дадем дефиниция на понятието независим. Комисията обаче дава добро описание. Представителя на комисията, който за съжаление си тръгна, дава много добро определение, но аз с всички парламентарни средства, които са ми на разположение, ще се погрижа за това, това възражение да не получи а, мнозинство. Съжалявам, че така ви атакувам, но си изберете друга сфера, в която да се изявявате. Тази не е вашата. Благодаря ви. Господин Падия. Уважаема госпожо председател, Скъпи колеги, става дума за тема, която много добре познаваме в нашата комисия по околна среда. То, както каза и господин Флоренц, ние работихме 2014 година заедно с колегата Макава, за да имаме тази директива. Това беше титанично усилие. От 2014 година аз председателствам работна група срещу намесите на тютюневата промишленост. Всички знаем, че това е много деликатна работа като същевременно водим и други битки, като например финансирането от страна на Европейската комисия и на Европейския съюз на производството на тютюневи изделия вече беше прекратено в средата на месец юли. Намесата на тютюневата индустрия във вземането на политически решения беше много ясно изразено, но сега те се свиха, включително и Филип Морис Интернешнъл. Битката обаче продължава именно с тази проследяемост. Това, което ние решихме в рамките на директивата от 2014 година е, че трябва да има независимо проследяване, което се извършва в държавите членки от държавите членки. Това не бива да се бърка с дебата. Дебата го спечелихме от 2009 година нататък. Филип Морис имаше монопола и те искаха да продължат да държат този монопол при проследяемостта. времено обаче е, не бива един монопол просто да замести друг – защото в Европа има предприятия, които искат а, да станат новите монополисти. Те не са нито независими, нито прозрачни. Същевременно делегираните актове би трябвало да позволят наистина да има максимална прозрачност, защото ние спечелихме политическата битка 2014 година, въведохме независимата система и съответно това ще бъде въведено в системата за проследяване. Същевременно протокола на СЗО е ратифициран от 25 от 27-те държави членки. Това е едно уточнение по отношение на резолюцията и от Европейския съюз. До сега конвенцията е ратифицирана общо от 35 страни. Би трябвало да се има предвид, че има предприятия, които в последните 10 години технологично са се променили така, че да отговарят на изискванията на СЗО. И това също беше една битка, която спечелихме. Накрая ще кажа, че трябва наистина да сме много бдителни, да направим всичко по силите си, така че системата за проследяване да бъде независима и да може да се развие. Нашия докладчик, господин Омаржи, е човек, когато високо ценя като член на Европейския парламент и мисля, че той много добре е описал проблема. Добре е да се присъедини и към нашата работна група, за да можем да продължим наистина да печелим тези битки, както ги печелихме през последните няколко години. Много ви благодаря. Госпожа Яте Маки. Окей, Фредерик. Уважаема госпожо председател, Фредерика Рис е, е наша докладчик Сянка по това досие. Тя ме помоли да говоря от нейно име, тъй като тя не може да присъства днес след обяд. Тя иска да подчертае следното. Аргументите, изложени от господин Омърже, са същите, които чухме е, от групата на Европа Свободата проекта демокрация през ноември миналата година. Те бяха отхвърлени с голямо мнозинство, в това число и от членовете на нашата група АЛДЕ. Госпожа Рис желая да напомни, че Предложената система за проследяване представлява цялостна промяна на а, нещата. А, в тази система производителите на цигарите от юневи изделия няма да бъдат подпълно наблюдени. Тази а, проверка трябва да се извършва от независима трета организация. Тютюновата промишленост няма да участва в изработването на тази система. Госпожа Рис знае, че съществуваща система за проследяване не е съвършена и все още на тютюневите компании участват в процеса на събиране съхранение на данните. Въпреки това ние нямаме гаранции, че системата, която се предлага, ще бъде наистина независима от големите тютюнови компании. И накрая госпожа Рис подчертава, че това възражение ще доведе до там, ако се приеме, че системата няма да заработи от май тази година. А, и това ще бъде голяма победа за тютюневата промишленост. И а, мисля, че не е това посланието, което иска да изпрати Комисията по околната съди. Затова госпожа Рис препоръчва групата Алде да гласува срещу възражението, ние продължаваме да имаме доверие на Диджи Санте в борбата в тази област. Госпожа Гърлинг. Аз ще бъда кратка, госпожо председател. Екаре смята, че приемането на това възражение ще нанесе повече вреди, отколкото да подобри нещата. Е, настоящото за законодателство е прието с консенсус. Понякога се налага то да бъде преразгледано преди да влезе в сила, но този случай не е такъв. Ако приемем възражението, ще оставим огромно отворено поле, което ще може да се експлуатира. Защо искам е, да отложим нещата? Нашата система не е перфектна, но ние искаме тя да заработи. А, и а, е, не бих искал да променяме нещата тук и сега, затова препоръчвам да гласуваме против. Други членове да желаят да се изкажат? Ако не, давам думата на комисията господин Сешел, заместник генерален директор на Диджи Санте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Комисията по околната среда, че покани комисията за да а, отговори на това предложение за а, а, възражение. Делегирания акт, за който става въпрос, беше прият от комисията на 15 декември 2017 година. Беше прието, че ще има акт за изпълнение, който ще е, създаде система и технически стандарти за проследяване. Всички тези е, неща ще представляват ключовите елементи на една европейска система за проследяване на тютюневите издания, е, съгласно член 15 и 16 от директивата за тютюневите изделия. Ние проследихме дискусията в контекста на настоящата проекто резолюция, ние смятаме, че тази резолюция не е основателна. Първо, отбелязваме, че голяма част от опасенията, изразени в резолюцията, се основават не на делегирания акт, за който сега става на дума. Искам да напомня, че на 29 ноември 2017 година комисията ЕМВИ отхвърли проекто резолюция за възражение срещу този делегиран акт. Комисията по околната среда изказа мнението, че не бива да се приема такова възражение преди системата да е влязла в сила. И искам да се възползвам възползвам от възможността да отговоря. Моя отговор а, ще а, засяга най-важния въпрос, а именно независимостта на системата за проследяване от тютюневата промишленост. А, искам да подчертая, че в системата бяха включени множество гаранции за това, че системата за проследяване ще бъде изцяло под контрол на националните органи и комисията. Тези а, гаранции са посочени и в техническия документ, изработен от комисията и предаден на комисията МВИ. Искам да се спра на два много важни елемента. Първо, включването на стриктни и строги критерии за оценка гарантира, че всички трети държ... страни, участващи в системата и подизпълнителите, ще бъдат независими от тютюновата промишленост. Тези подробни критерии се отнасят до правна независимост, финансова независимост и липса на конфликт на интереси. Второ, искам да ви обърна внимание на цялостния дизайн на системата, която а, дава възможност на а, властите да контролират системата. Имам предвид а, а, по-конкретно избирането на две държави членки, които ще могат а, да изберат а, а, трети страни, които изцяло отговарят на критериите за независимост. Искам да а, подчертая, че а, това е направено след много внимателно проучване от страна на комисията преди изготвянето на документа. След технически и правни дискусии изключва експерти от страните членки и с външни изследователи. Освен това, ам, възлагането на някои дребни технически е, задачи на външни изпълнители няма да се страши на зависимостта на цялата система, ако останалите системи за контрол работят най-вече добре структурираните данни, които ще позволят достъп до тях в е, разумно време. Искам също така да а, подчертая, че системата за проследяване ще бъде изцяло независима от ютеновата промишленост, изцяло под контрола на европейските а, органи и ще отговаря на а, протокола към рамковата конвенция за а, контрол на тютюновите изделия. Искам също така да подчертая, че изискванията за производителите и а, вносителите да се събират данните за договорите, е заложен в самата директива за тютюневите изделия, член 15, алинея 8. Делегирания акт просто а, повтаря това изискване и специфицира отделните му а, елементи. Тези договорни отношения ще бъдат а, е, а, е, ключови за това разходите да се носят от тютюневата е, промишленост, което също се казва в протокола към рамковата комисия. В заключение ще кажа, че комисията смята, че делегираният акт отговаря а, на, на правомощията на а, комисията и изцяло съответства на европейското и международното законодателство, директивата за тютюневите изделия и протокол към към рамковата конвенция за тютюневите изделия. Е, приемането на настоящото възражение на тази резолюция ще отвори отново за преразглеждане директивата за тютюневите изделия и това ще забави значително прилагането на системата и ще позволи на тютюневата промишленост да продължи да работи без никакъв регламент, без никакви правила по отношение на проследяването. Благодаря ви. Господин Омържи, за една минута искате ли да кажете нещо? Една минута. Мерси. Благодаря ви. Една минута след толкова много думи. Вие казвате, ние сме Европейски парламент, ние сме комисия по околната среда, следователно имаме право като парламентаристи да предявим възражение. Точно това и правим. Ние смятаме, че Европейския парламент трябва да изпълни своята роля като контролиращ Европейската комисия. Следователно, тук е съвсем обичайно да използваме своето право, в това няма нищо тревожно. Но не се очудвам, че съм сам срещу всички. Историята обаче ще покаже кой е прав, дали вие или ние тук. Същевременно мисля, че като че ли мнозина са забравили скандалите и сблъсъците с тютюневата промишленост, мнозина са забравили също така натиска, на който бяхме подложени. Трябва сега да им вярваме на думите, че няма никакъв натиск, че едва ли не няма манипулация от страна на комисията и не се упражнява натиск върху европейските парламентаристи. Добре, ние вярваме на думите, но същевременно никой по същество не оспори всеки е съгласен, че трябва да се направят подобрения, така че аз съм подкрепен. Мога да ви уверя, че непрекъснато работя заедно с СЗО и всички са съгласни, че член 8 не е изпълнен, че трябва да се направят подобрения – затова и отправям възражението. Благодаря ви, господин Омаржи. Всички вече се изказаха. Сега мога само да уточня, че гласуваме утре и ще видим, ако възражението мине в Енви, ще го гласуваме в пленарна зала през март. Сега преминаваме към отношенията между Европейския съюз и Китай. Тук имаме проекто становището на докладчика господин Ек, на който давам думата сега. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми е, колеги, първо искам да изкажа радостта си за това, че нашата комисия ще даде важно становище към доклада на АФЕТ е, по отношенията между Европейския съюз и Китай. А, е, въпреки критиката относно човешките права и свободите в Китай, а, е, Европа а, трябва да работи с Китай като а, с а, съюзник в областта на опазването на околната среда и измененията в климата. Китай и Европа имат а, интерес от развитието на новите чисти енергии, декарбонизацията. Китай е един от най-големите производители на света и затова Европейския съюз е длъжен е, да работи в областта на антимикробната резистентност и в областта на сигурността на храните. А, когато става дума за ефективната политика за опазване на климата, трябва да се работи а, не само с Съединените щати, а и с Китай, защото Китай може заедно с Европейския съюз да играе водеща роля в тази област. А, без подкрепата на втората економическа сила в света, Европа може, не може да постигне кой знае какво в борбата срещу измененията на климата, е, повишаващото се ниво на океаните, е, наводненията и други катастрофи, причинени от измененията е, в климата. С други думи, трябва в тясно сътрудничество да работим а, с Китай, за да можем да се противопоставим на изброените по-горе явления. Нека да погледнем настоящите големи инвестиции на Народната република в областта на електромобилността, соларната и ветрената енергия. През 2016 година китайските предприятия са инвестирали 35 милиарда евро в Европейския съюз. Според мен трябва да продължи сътрудничеството между Европейския съюз и Китай в областта на научните изследвания и техническите решения решени. Европейския съюз и Китай трябва да намерят възможно най-добрите елемент, е, начини за намаляване замърсяването на въздуха. По този начин ефективно може да се стимулира ефективни екологичен растеж е, на економиката. Надявам се нашето становище да получи мнозинство и да дадем по този начин ясен знак за нашата позиция. Госпожа Фария. Obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Eh, caros colegas, boa tarde. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o, o... Благодаря. Искам да кажа няколко думи към колегата Ек. Относно становището за актуалното състояние на отношението между Европейския съюз и Китай за околната среда и климата. Той е написал много неща и преди да кажа това, което съм написал. Аз ще кажа няколко думи по това, което чух от господин а, Ек. Наскоро бях в Норвегия, на границата с Русия, и колегите говориха за инвестиции, за връзките с Русия. Те казаха, да, там имало проблеми с правата на а, а, човека, но нищо. Трябва да продължим сътрудничество, защото имаме нужда от него и така нататък. Тогава аз а, им казах, не, така не може ако искам да ако пренебрегнем нашите основни ценности, като свобода, права на човека, демокрация, що за Европейски съюз ще бъдем? Не съм съгласен с това, което каза господин Ек. Трябва да работим по посочените въпроси с Китай, но не бива да забравяме правата на човека, защото те са свързани с околната среда, пряко или косвено. Ам, знаете, че има и климатични бежанци, такива има и от Китай, но има и много по-пряка връзка свободата, борбата за правата на човека в Китай, всичко трябва да бъде взето предвид. Искам да кажа няколко думи по текста на господин Ек. Той засяга най-важните въпроси, свързани с околната среда. Мисля, че текста може да се подобри и да се обърне внимание и на правата на човека. Аз ще внеса някои предложения за изменение към предложението на господин Ек, защото аз не мисля, че можем да оставим на страна непрекъснатите нарушения на правата на човека в Китай. на пленарно заседание често съм взимал отношение, когато сме говорили за Китай, защото това има отношение към нашите граждани, които също са били обект на преследване, ако не са били съгласни с китайския режим. Госпожо председател, аз ще внеса предложения за изменение. Искам да кажа на господин Ек, че ние всички сме на една страна и трябва да работим съвместно, за да дадем добро становище на Комисията по външните работи. Благодаря, господин Лайнен. Благодаря, госпожо председател. Много е правилно, че Комисията по околната среда ще даде становище към доклада на АФЕД за отношението между Европейския съюз и Китай, защото Европейския съюз и Китай могат да направят доста за опазване на околната среда. Искам да благодаря на господин Ек за становището. В него той засяга важни теми, които са кръгълни камъни на отношението между Европейския съюз и Китай. Господин Фария, Китай е голяма държава, тя е обединение на много хора. Китай има положителни страни, които ние харесваме, отрицателни, които не харесваме. В доклада на господин Белдър най-вероятно ще стане дума за нещата, които вие засегнахте. Аз не знам, ние като Комисия по околната среда трябва да подчертаваме точно това, което вие казахте. В правото, разбира се, на всеки човек е да диша чист въздух, да пие чиста вода и така нататък. И можем само да се радваме, че е, комунистическото ръководство на Китай е разбрало това. Това лечи от последния петилетен план и от това, че се говори за подхода екологична цивилизация – и тъй като Китай е голяма и значима държава, нещата, които се случват там, засягат останалите части на света, в това число и нас. Когато става дума за опазване на климата, ефективно използване на ресурсите, а, ние сме пряко засегнати, тъй като знаем, че има голям брой а, суровини, които са в недостиг и едно влушаване в Китай ще доведе до влушаване за цялото човечество. А, така е с Китай и Индия, но Индия сега не е предмет на обсъждане. Така че Китай ни е необходим партньор, ако искаме да спасим климата и екосистемите в света. Китайците тук действат е, в собствен интерес и те заради собствения си интерес промениха посоката а, е, и сега провеждат е, една по-офанзивна, а не толкова отбранителна политика. А, заради огромното замърсяване на въздуха в големите китайски градове, комунистическото правителство започна да провежда радикални мерки за опазване на климата, нещо, което ние приветстваме. Що се отнася до конференцията на ООН, така наречените КОП, трябва да говорим с Китай. По време на КОП 23 в Бон видяхме, че Китай дели света на две индустриалните държави, които трябва да свършат цялата работа и развиващи се държави, които нищо не трябва да правят. Китай все още се причислява към развиващите се държави. По време на КОП-24 в Польша това трябва да се промени. Китай също трябва да даде своя принос, колкото по-бързо, толкова по-добре. Също така така да даде и финансов принос, тъй като Китай вече не е бедна държава, тя е богата държава. Това, което не ми харесва е, че Китай изгражда паралелни структури, а по-скоро трябва да участва в съвместното усилие на Обединените нации. Китай започна трябва да, да продължи в други сектори. Може би ще успеем да включим и електроцентралите, които работят на въглища. Искам също така да кажа няколко думи за кръговата економика. Това е голяма тема за една държава с 1,4 милиарда население. Мисля, че могат да се направят много неща. Китай затвори вратите си за износа на отпадъци от Европейския съюз. Мога да разбера това. Китайците си имат достатъчно отпадъци. Те вече не искат нашите което пък създава натиск върху нас да засилим рециклирането. Говорихме за транспорта, беше засегната темата за електромобилността. А, мисля, че в тази тема се съдържа известна доза протекционизъм, защото се казва, че за електромобилите батериите могат да бъдат само китайски, а не и други и така нататък. Но аз ще внеса някои изменения към текста на господин Ек, за да го подобрим. Благодаря. Госпожа Кърли. Благодаря. Искам да благодаря за доклада. Искам да се придържам към онези неща, които са свързани с околната среда. Не казвам, че хората не са важни, но идеята, според мен, е тук да се говори за въпросите, свързани с околната среда. И като разгледаме от стратегическа гледна точка програмата, виждаме, че Бих искала да се оформи визия за бъдещите взаимоотношения между Китай и Европейския съюз, която се основава на много повече сътрудничество, отколкото се предлага. Много ми харесва тона, който е зададен в доклада. Мисля, че няма изисквания, говори се за съвместна работа и точно така трябва да подходим. Също така мисля, че трябва да поставим въпроса, че можем да постигнем много повече, ако работим заедно, а не да мъмрим Китай за това, че не се справят добре. Има области, които изключително ме притесняват. Например, сега е много гореща темата за въглероден диоксид и въздушния транспорт, виждаме, че в Китай има желание за компенсиращи мерки и трябва да говорим с тях как би могло това да се случи. Освен това, от гледна точка на търговията на емисии, има много повече, което можем да постигнем при съвместна работа, т.е. ако те разработят система, която допълва нашата и така направим една глобална система, а не непрекъснато да ги мъмрим и да им се караме за това, че не се справят така добре, както бихме искали. Отново повтарям, бихме могли да постигнем много, ако работим заедно. Има много теми, които са засегнати в доклада. Аз ще внеса изменения най-вече за регулаторните системи, защото според мен тук има огромна възможност да имаме взаимоотношения в, с Китай по отношение на сближаване на регулаторната рамка. Както виждаме, през последните няколко години в Китай има три варианта. Могат да зададат свой собствен стандарт, могат да следват модела на САЩ или модела на Европейския съюз. Резултата може да ни е същ, но в наш интерес е те да следват модела на Европейския съюз и този доклад задава възможност да поговорим какви ще са ползите от това и колко по-добре ще е да имаме сближаване, да речем, по теми като пластмасите. Тогава, ако въведем нови стандарти, те веднага ще бъдат взети предвид и в Китай, Докладчика много разумно казва, че решението, което наскоро Китай взе по отношение на пластмасата, зададе контекста в глобален мащаб и ние трябва да бъдем част от една и съща система. Също така хуманното отношение към животните. В Обедненото кралство имаше един много интересен доклад, който беше публикуван този уикенд, свързан с а, износа на сперма и яйцеклетки за оплождане в Китай. И ми се струва, че е възможно в бъдеще да имаме шанс да сближим и своето законодателство по отношение на хуманното отношение към животните. Както казах, има изменения, които ще внеса, но нещата вървят в правилната посока. Благодаря, казва председателката госпожа Ятемаки. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика. Въпреки ограниченията в текста, са включени най- основните теми по отношение на опазване на околната среда, които трябва да бъдат разглеждани между Китай и Европейския съюз. Радвам се, че виждам неща, които подчертават грижата за общественото здраве, особено по отношение на антимикробната резистентност. Освен това, Европейския съюз и Китай заедно носят отговорност за голяма част от парниковите газове в световен мащаб, засилването на сътрудничеството и споделяне на експертни знания са от изключително значение. И това ще бъде отразено и в предложените от мен изменения. Аз вярвам, че във въведението трябва да се спомене чудесната работа, която е започнала в Китай по много теми. Също така обаче трябва да окоръжите Китай да подходи и по-амбициозно. Също така бих искала да подчертая няколко области, в които може да има конкретно сътрудничество. В момента текат преговори за цялостно споразумение във връзка с инвестициите между Китай и Европейския съюз. Аз искам в него да има много силен текст по отношение на устойчивите инвестиции. Във връзка с инвестиционната банка и новата инфраструктура, бих искала да призова тези европейски държави членки, които участват в Европейската инвестиционна банка, за да могат да защитят сериозни стандарти по отношение на околната среда във всички инвестиционни проекти. Инфраструктурата ще изисква изключително сериозни инвестиции, милиарди долари през следващите години и това ще се превърне ли в огромен риск или в невероятна възможност, в зависимост от практиките, които бъдат избрани. Също така искам да покажа своето уважение между по отношение смята на многогодишното сътрудничество между Европейския съюз и САЩ във връзка с незаконната сеч на дървета. Тук Европейския съюз и Китай могат да бъдат наистина силни съюзници. Благодаря. Председателката, благодаря. Има ли някой друг колега, който би искал да се изкаже по темата? Ако не, може би бих дала думата на комисията, ако те имат желание да се изкажат по темата. Заповядайте. Е, good morning. I'm Добър ден! Аз не съм от комисията, а от външната служба, тъй като тук става въпрос за част от по-широката рамка на взаимоотношенията между Китай и Европейския съюз. Комисията обаче е готова да подпомогне да предостави конкретни отговори, ако имате въпроси. Като цяло искам да ви благодаря за възможността да участвам във вашите дебати и да предоставя връзка, обратна връзка от наша страна по проекто становището. Както споменаха колегите преди мен, Китай, между Китай и Европейския съюз има взаимоотношения на много различни нива. За много неща сме постигнали съгласие, за много неща обаче не успяваме да постигнем такова съгласие. Като цяло обаче публичното здраве, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните са неща, по които имаме еднаквост в вижданията. От тази гледна точка проекто становището се спира на няколко много важни момента, които ние също разглеждаме като част от ежедневното ни сътрудничество с Китай. Някои от тези неща вече бяха споменати, да речем сътрудничество по целите за устойчиво развитие, за намаляване на карбонизацията, забрана за вноса на отпадъци от други страни в Китай и също така в становището се споменава как се развива Китай като цяло. Ние също признаваме това за нещо много важно. Най-вече китайските реформи, които целят да поставят Китай като екологосъобразна цивилизация. Като цяло, по отношение на проектостановището, нашето мнение е положително. Онова, което е важно от наша гледна точка обаче, е как ще изглежда крайния доклад и факта, че в него трябва да бъдат отразени по правилен начин всички аспекти на нашите сложни взаимоотношения с Китай и от тази гледна точка ние сме готови да ви помогнем, за да работим не само по това становище, но и по целия доклад. Thank you very much, Mr. Eck. Благодаря, господин Ек, ако искате да вземете думата. Ja, vielen Dank, Frau Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа следното в заключение. Написах това становище. Ам по темите, за които отговаря комисията по околната среда, обществено здравоопазване и така нататък. Не съм се фокусирал върху правата на човека, защото за тях се грижи много по-добре друга комисия. Това не означава, че ние в Комисията по околната среда не трябва изобщо да се занимаваме с човешките права, но ние на първо място трябва да се занимаваме с въпроси, които касаят околната среда написах това становище и в много приятелски тон. Живял съм дълги години в Азия и знам, че когато човек преговаря с азиатците като приятел, постига много повече. При китайц, за китайците не е подходящо да първо да ги бием по главата, след което да се опитваме да постигнем добър резултат. Така не се стига далеч. Опитал съм се да тласна нещата в правилната посока, но сега ще очаквам с нетърпение вашите изменения, за да можем да подобрим текста и да го представим а, добър. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 6 март, 7 часа. На 25 или на 26 април ще гласуваме тук в комисията ЕНВИ, а в АФЕД ще се гласува на 20 юни. Минаваме по следващата тема от нашата програма. Искам тук да приветствам господин Алексис Госдел, директор на Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании, който се намира в Лисабон. Това е първия път, в който нашата комисия ще изслуша представител на центъра. Обикновено в комисията Либе има по-сериозно наблюдение на центъра, но за нас е много важно какво се случва по отношение на здравните въпроси, тъй като това засяга работата на нашата комисия комисия, центъра, извинявайте, се занимава с мониторинг на новите психоактивни вещества с помощта на системата за ранно предупреждение. Ако си спомняте, ние имахме няколко предложения във връзка с законодателството за контрол на тези вещества и тяхното отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Комисията подпомага а, и подкрепя работата на центъра, включително и борбата им с хепатит С. И така, господин Гостел, даваме ви думата за вашата презентация. След това ще проведем и кратка дискусия. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами и господа, уважаеми членове на комисията ЕНВИ. За мен е огромна привилегия да бъда поканен тук пред вас, за да ви запозная с някои от най-важните предизвикателства по отношение на наркотиците пред общественото здраве в Европа. Този месец е месеца, в който преди 25 години парламента, след положителното становище от страна на парламента, всъщност беше взето решение да се направи регламент, който всъщност доведе до създаването на Центъра по наркомании и наркотична зависимост. За това за нас е привилегия да ви запознаем с новите ни предизвикателства. Вместо да се опитаме да ви обясним колко полезна е нашата агенция, по-скоро искам да подчертая какви са предизвикателствата, с които ние работим, които могат да имат отношение и към вашата работа. В обобщение най-основните предизвикателства от гледна точка на общественото здраве са свързани с нещата, с които сега ще ви запозная. Все по-често могат да се намерят и то по-чисти незаконни наркотични вещества, които се и развиват. Всичко това представлява заплаха за Европейския съюз и здравето на гражданите ни. Също така нараства ролята на интернет и така наречения Darknet, тъмната страна на интернет, която подпомага разпространението и продажбата на нови наркотици, но дава възможност и за нова намеса във връзка с превенцията или лечението на наркотичната зависимост. Също така, както спомена и уважаемата председателка, имаме нарастващ проблем с новите психоактивни вещества в Европа. С това искам да ви напомня, че до преди една година имаше две нови психоактивни вещества, които забелязвахме всяка седмица в Европейския съюз. Вече 620 такива нови вещества сме засекли. Има една конкретна група от изключително опасни и токсични вещества, които все по-често се появяват на пазара в Европа. След това се появяват някои други проблемни вещества, синтетичните опио, опиоиди, фентанил най-вече, но и други вещества. Също така имаме сравнително нарастване на смъртните случаи, свързани с свръхдози. Освен това се променят международните политики по отношение на канабиса. И един от основните проблеми хепатит С, защото той засяга наркозависимите, онези, които инжектират вещества и които могат чрез замърсени игли да се заразят с вируса. За пръв път те могат да се възползват от лечение, което определено може окончателно да ги излекува от това заболяване. И за това работим с Центъра за превенция и контрол на заболяванията, ECDC, но и с други агенции, защото те са, тази група потребители са наша основна целева група. Сега, което казвам, че все по-често и по-лесно могат да се намерят наркотични вещества на европейския пазар, може би е добре да ви запознае с първите предварителни или прогнозни данни, които публикувахме заедно с Европол. Смятаме, и това е доста консервативна прогноза, че 24 милиарда са приходите от незаконна търговия на наркотици, които разбира се влизат в джобовете на групите на, на организираните престъпни групи. Тъй като има много добре разработен отговор към проблема с наркотиците през последните десетилетия в, в Европа, се получава един парадокс. От една страна имаме все повече наркотици и проблеми, но начина по който се използват наркотиците се промени през последните 20-25 години. Става въпрос за това, че наркотиците се забелязват много по-малко. Ако направим сравнение с 80-те години, когато имаше огромни огромна цифра, а, огромен брой, извинявайте, смъртни случаи от свръхдоза. И тогава бяха взети мерки. Тези проблеми вече не се виждат по този очевиден начин, но това не означава, че са изчезнали. Напротив, цифрите, с които ви запознавам, показват, че наркотичните вещества все още са тук и водят до сериозни проблеми в областта на общественото здраве. Ако погледнете графиката на екрана, ще видите, че през последните три години се наблюдава нарастване на смъртта вследствие на свръх. На смъртните случаи в, в следствие на свръхдоза. И това се забелязва във всички възрастови групи, което за пореден път показва, че не говорим за нещо изолирано, което засяга една конкретна възрастова група. Освен това, имаме възможност за лечение с опидоидни заместители. Също така, трябва да намалим възможността за използване на различни такива заместители. В някои страни има проблем с тяхната незаконна употреба. Съществуват обаче и антидоти, противолечение, което може да се използва в случай на свръхдоза. Това са така речете схеми на локсин. Вече в 10 държави членки се използват такива схеми. В някои случаи тези схеми са на разположение на полицейските и правоохранителни органи които в определени моменти при операции, в които се разбиват незаконни лаборатории, могат да поставят своя живот в опасност. И освен това, в, общо в Европейския съюз са направени така наречените зали за а, употреба на наркотици. Това се случва в 7 страни и в момента нашия център подготвя документ, в който искаме да поставим критериите за най-добри практики за тази мярка. Това са някои от нещата, които сме направили. Може би трябва да подчертая обаче, че тук има един парадокс. Всъщност сега е по-малко видима употребата на наркотици. Ние имаме обаче 630 хиляди в Европа, които получават това лечение с опиоидни заместители. Звъни телефона на оратора. Освен това можем да сравним с хората, които са лекувани по различен начин. Продължава и диагностицирането на случаи с заразяване с ХИВ заради използваните спринцовки. През последните 10 години ние имаме намаление най-вече заради направените интервенции за намаляване на вредата. Но все още предизвикателството си остава ние трябва да имаме налични мерки за хората, които употребяват наркотици. При хепатит С в Европа има доста големи разлики. между 16% и 84% са тези, които боледуват от хепатит С заради употребата на наркотици, но тази разлика показва, че тук ни трябват по-скоро национални политики и мерки за намеса. Аз говорих по-подробно в началото на своя овод – Всъщност е, предизвикателството е, че в Европа много лесно се намират наркотици, особено кокаина и като качество и количество той е наистина много разпространен. Това установихме и чрез епидемиологичния анализ на отпадните води. Видя се, че в някои градове има голяма концентрация на кокаин. Същото се отнася и до екстаси, виждаме, че е разпространен повече отколкото преди 10 години, защото производителите са намерили нови химични прекурсори, които позволяват да се избегнат мерките на правоохранителните органи. Мога да ви дам и конкретен пример, когато преди 15 години ние подадохме сигнал заради намерените хапчета екстази на рок фестивал в Белгия. Вече ние намираме много по-големи количества от МДМА в самото хапче. И накрая бих искал да подчертая кое е голямото предизвикателство средносрочно и дългосрочно – това са политиките за канабиса. Има някои много важни промени в Америка. В Европа подходът е различен, но със сигурност е много различен от този в Штатите. За сега няма европейско правителство, което да предлага легализиране. Със сигурност ще трябва да наблюдаваме и оценяваме последиците. И накрая, но не и е по значение, има и различни медицински продукти възоснова на канабиса. Знаете, често се казва, че канабиса може да има своите приложения в медицината, затова и мисля, че е по-уместно да се говори за лекарства възоснова на канабиса. Това е накратко всичко, което исках да споделя с вас. Виждаме, че смъртните случаи, особено при амфетамините, са много голям риск. 2016 година имахме 80 000 в Европа загинали от свръхдоза. По-късно 66 000. Последната информация от колегите от САЩ получих преди една седмица. За сега 170 хиляди загиват заради опияти. Означава ли това, че няма да успеем да се справим с предизвикателствата? Не знам, ние поне разполагаме с данните от раното предупреждение. При фентанилите ние контролираме 97 от тях. 25 са пуснати на пазара. Това са рисковете, предизвикателствата, затова е много важно – да събираме информация. Благодаря. Uh, uh, благодаря. Обръщам се към колегите. Кой желая да вземе думата? Госпожа Дали. Много ви благодаря. Много интересно представене. Искам да погледнем първия слайд – Там беше отразена все по-голямата роля на интернет и на тъмния интернет. Мисля, че те играят наистина много важна роля. Вие сте по-добре запознат от мен за това каква е ролята на тъмния интернет, особено при младите хора, студентите – и в трети страни, и в нашите държави членки. За тях е, е лесно да намерят стока, която се продава по-ефтино в тъмния интернет. Те могат да я купят анонимно, така че тъмния интернет става все по- значим в това отношение, но много държави членки не вземат необходимите мерки – Бих искала да получа повече информация в това отношение. Какви са тенденциите? Какво ви притеснява най-много? Доволен ли сте от начина, по който държавите членки и Европейския съюз подхождат към интернет и към тъмната мрежа? Също така, имате ли информация за вещества, които се купуват онлайн и които не са непременно незаконни, но могат да имат опустошителен ефект, така както и незаконните наркотици? We take uh, two questions, or you prefer to answer directly? You choose. As you wish. Okay, I can answer now. Yes, please. Yeah. Okay, Mrs. Daly, thank you very much. Благодаря ви, госпожо Дали. Благодаря и за въпросите и за коментарите. Мога да ви дам конкретна информация сега, мога и да ви я изпратя, защото не помня всичко на изуст. Мината година оповестихме два важни доклада за тъмната мрежа. Вие сте напълно права. Интернет има все по-голяма роля не само при продажбите и трафика на наркотици. Със сигурност интернета е важен и при незаконните вещества и при тъй наречените закони, които все още не са забранени. Ето, вие говорихте за Китай преди това. Може би за ваша информация трябва да кажа, че работим заедно с Европол. Това е потвърдено и от информацията в САЩ. Повечето фентанили идват от Китай. Някои идват и от Индия, но основно от Китай. Едно от големите предизвикателства е, че в пристанище като Ротердам минават 30 000 контейнера всеки ден. Следователно, ние можем да се справим с това предизвикателство само чрез добро разузнаване – техническите мерки сами по себе си не могат да бъдат достатъчни, за да знаем какво съдържа всеки отделен контейнер. Та това е едно от предизвикателствата. След това в първия доклад на Центъра за пазара за наркотици в интернет, ние го оповестихме 2016 година, излагаме своя анализ – извършен заедно с Европол и някои експерти. Това е пазар, който много бързо се променя, но можем да кажем, че за сега повечето трафик се организира на местно ниво с малки количества. Използва се интернет, включително и геолокализацията, различни приложения и програми за това – Те са вече много усъвършенствани, но както казах, това се прави най-вече на местно ниво и то не във всички големи европейски градове. До голяма степен това зависи и от вида развитие и разпространение на интернет в градовете. На второ място Държавите членки и Европейския съюз се борят срещу това. Аз мога да добавя своята перспектива. Създаването на специален център за борба с организираната престъпност и киберпрестъпността е нещо много важно, защото е ясно, че ние трябва да имаме капацитета в Европа. В последния доклад от мината година казваме, заедно с Европол, че е необходимо да се развива капацитета на правоохраняването, така че да се справи с предизвикателствата на интернет. И това е свързано и с доклада за тъмната мрежа, оповестен миналия ноември. За първи път ние правим подробен анализ на тъмната мрежа. Ясно е, че всички държави членки трябва да продължат да инвестират на национално ниво. Не само в здравеопазването, но и в правоохраняването. Ние наистина трябва да имаме по-голям капацитет за защита и това е свързано и с трафика на наркотици. Това е кратки отговор, но аз ще ви пратя и повече информация. Има и още два елемента. Интернет може да се използва за всичко. И за нещо лошо, както и за нещо добро все повече се използва за стигане до младите с различните превентивни програми. Например, в Германия интернет се използва и за да се стигне до хората, които не смятат себе си за наркомани. Следователно, интернет ни дава и различни възможности. Има такива проекти. Ние ги проучваме, за да видим кои са добрите практики. Това е и последното, което ще кажа в Европа, както и в САЩ. Основният проблем се свежда до изпълнението. Има добри практики, има и много въпросителни, но въз основа на наличната информация ми се струва, че би било добре да имаме по-добри стратегии, по-добра намеса. И това ще са приоритетите в работата на агенцията през следващите три години, заедно с Центъра и ГД Санте или здравеопазване господин Фланаган. Благодаря, много ми беше интересно това, което казахте, но като се има предвид наименованието на вашата организация, се питам за алкохола, който е един от най-големите убийци. Вие казахте, че при незаконните наркотици пазара е 24 милиарда аз мога да ви кажа, че при алкохола той е 400 милиарда. Алкохола води до рак, до убийства, до изнасилвания, до разпадане на семействата. За това се чудя, защо той не е включен. Или, макар и нещо да е вредно, всичко да зависи от това, дали е законно или не. Как разглеждате тази тема? Аз със сигурност мога да ви кажа, че много младежи биха попитали, защо тук няма алкохол. Също така искам да ви попитам, какво мислите е, вие за успеха при премахването на забраната за канабиса, различните образователни програми, чистотата на продукта. Хората сега знаят какво използват, защото няма примеси с какво ли не. Освен това, са намалени до голяма степен вредите, употребата на опиятите, на случаите на шофиране в нетрезво състояние – има връзка между канабиса и останалите наркотици, но сега тази връзка вече е прекъсната. Така че какво бихте казали вие за този голям успех? Що се отнася до по-доброто разузнаване, аз се питам какъв вид разузнаване ни трябва и дали изобщо той е отговорът. Самият аз съм водил кампания в Ирландския парламент за легализацията на канабиса. Два пъти са ме задържали, протестирал съм, бил съм в затвора. Освен това, мога да ви кажа, че са ми правили пълен обиск, съблякоха ме абсолютно гол, дори ми махнаха обицата от охото и ме тикнаха в една килия и трябва да ви кажа, че първото, което направих е да пуша канаби с килийника си. Така че, как очаквате да спечелите тази битка с разузнаването? Или, може би, смятате, че като си бием главата в стената, стената ще падне. Не, просто ще ни заболи главата. Много ми е интересно какво ще ни кажете. Thank you very much, Mr. Flanagan. There are plenty... Благодаря, господин Фланаган. Ще ви отговоря на въпросите подред. Първо, вие сте напълно прав. Алкохолът е, е наркотик, с който се злоупотребява. Защо не се споменава в доклада на центъра? Е, всъщност алкохолът е, е част от множество доклади, когато става дума за употреба на много наркотици. Много често то се използва заедно с канабис. Защо не говорим повече за алкохол? Опасявам се, че е заради това, защото нямаме мандат да правим. Не, че не се интересуваме от въпроса, но Както знаете, трябва да се придържаме към правомощията от отговорностите, които имаме. Но вие сте напълно прав. Въпросът е много важен. Употребата на множ... множествената употреба на наркотици е много важен въпрос. Тази година комисията извършва външна оценка на нашия център, както го прави на всеки 6 години. Ще прочетем това, което пише в оценката, изводите и препоръките след анализа и оценката ще стане ясно дали мандата на центъра ще бъде разширен с алкохол и други субстанции. Моите колеги от комисията ще, моята колежка от комисията ще говори след малко а, тя ще каже какво мисли. Надявам се а, колегите от тази комисия също да бъдат поканени да отговорят на въпросите на оценителите. Така че не се опитвам да се измъкна от въпросите, но нямам правомощията да вложа повече средства в работата по въпроса за алкохола. Още нещо много важно, тъй като всички комисии ще разглеждат бюджета и мандата на агенциите. Искам да ви уверя, че е, работим по специално изследване, така нареченото изследване Експат. Комисията поиска от е, нашия център да извършим в рамките на това изследване мониторинг на употребата на алкохол във възрастовата група 15-17 години. Мога да ви изпратя последния доклад ЕСПАТ, който публикувахме миналата година. Виждате, че се работи по въпроса. Втори въпрос, който засегнат те е ефект от легализацията на канабиса в някои щати на Съединените щати. Връщам се от мисия миналата седмица. В рамките на тази мисия се срещнах с множество мои колеги във Вашингтон, в това число Националния институт по наркотиците. Посетих множество програми, имах срещи в Денвър, Колорадо. И стана ясно следното, че все още има твърде малко данни, твърде малко доклади, които ни позволяват да направим оценка дали има успех, дали има въздействие. Обикновено картината не е черно-бяла, има оценки. За съжаление, няма а, критерии за сравнение, защото няма щат в щатите, да, даже и в Уругвай няма, които да, са, които да са имали статистика преди промената на законодателството, така че е трудно да се направи сравнение, малко рисковано. Интересно е, че във всяка една от групите е, употребата на наркотици се увеличава в щата Колорадо. Е, в една от възрастовите групи употребата на наркотици не се е увеличила, но не е намаляла. Ако попитате а, е, отговорните а, лица. А, тези резултати са от преди легализирането на канабис за медицински цели. Те ще ви кажат, че канабисът се е използвал за не толкова медицински цели. И е, ако позволите на хората да а, е, отидат легално да получат канабис за медицински цели, статистиката ще се повиши, броят на е, употребяващите ще се повиши. Така че а, промяната на законодателство за медицинския канабис е увеличила а, а, бройката. Фактът, че няма увеличение след тази възрастова група в момента, не може да се използва за дългосрочни изводи. И последното, а, аз да, много бих се радвала, ако мога да ви обяснявам по-подробно, -по но нека да се придържам към времето. Нещо, което е много важно, е следното. Подготвя мъжовото нова публикация за канаби за медицински цели. Тя се знае следното. Ние като Европейския център за наркотици наркотиците и, е, и е наркоманите, трябва да предоставяме факти, доказателства и така нататък. И това в момента липсва. Когато четете е, по темата за легализирането на канабиса медицинска цел, че благодарение на канабиса хората могат да работят под вода, не е за Бога, не. Трябва да се вземе решение и винаги има риск, понеже решението е политическо, не е, не е научно. научните изследвания помага да се вземе решение, но ние не можем да кажем направете го или не го правете. В Съединените щати също не са сигурни какъв е бил резултата, дали няма ново, нови рискове заради новите а, продукти. може да си представите, че течността, която се използва в банките за системи, а за пиене, може да представлява риск за здравето. Американците са много прагматични и смятам, че ще, ще се опитат да извършат някаква превенция на този проблем но за момента това представлява нов риск за здравето. И по същия начин стоят нещата с наркотичните вещества, които се ядат. ще ви изпратя в има доклада за ЕСПАД. Да, предстои дебат по темата за канабис. Госпожа Каденбах. Благодаря ви. Хубаво е, че сте тук, защото е наистина интересно. Съжалявам, че не съм се срещала преди това с вас. Ще се спра на SDGs и хепатит. TB and hepatitis C in July 2017, in which the European... Сексуалните заболявания. Ние поискахме от комисията да извърши мониторинг на тези заболявания и е, хепатит. Защото липсват данни от е, страните членки. Response to the resolution last week, the ECDC, the EMCDDA and the WHO Europe are already working together to develop a uniform set of indicators that will be used заедно ще разработим един общ набор показатели, които ще помогнат да се постигнат целите за устойчиво развитие във връзка с елиминирането на хепатит и ХИВ. Като се има предвид, че в момента няма достатъчно адекватна информация за вирусния хепатит, до каква степен вашия център очаква тези показатели да подобрят качеството на данните за вирусния хепатит и за него да имаме също толкова добра информация, колкото за хив и туберкулоза. До каква степен е вероятно държавите членки да използват този вид показатели, за да се справят с епидемиологията и каскадата на здравна грижа. Знам, че не можете да предвидите бъдещето. Това, което ме интересува е какво вие смятате за тези нови показатели. Благодаря. Председателката, благодаря. Давам думата на Центъра за отговора. Да, това е много важна тема и е от особено значение за мен, защото аз работя с хора, които са заразени с хепатит С, потребители, хора ползващи наркотици. Темата е важна. Когато говоря с колегите от някои държави членки, много се изненадвам, че в някои от центровете за лечение – те се спускат със същите проблеми, които имаше преди 15-20 години, така че може да разберете какво се случва. И това е един от въпросите, който искаме да зададем на себе си, а и на държавите членки през следващите няколко години. Имаме пилотен проект, с който искаме да подкрепим дейността на комисията и на центъра за превенция и контрол на заболяванията във връзка с така наречените цели на хилядолетието или целите за устойчиво развитие. Какъв е проблема? Днес до голяма степен заради последната економическа криза през 2008 година и последствията довели до урязване на обществения бюджет, най-вече по отношение на здравеопазването, аз не съм сигурен, че някоя агенция може сега да се обърне към държавите членки и да им каже, трябват ни повече пари, за да можем да следим повече показатели. Така стоят нещата. И според мен е тук не става въпрос за критика към държавите членки или който и да било. Просто имаме предизвикателства пред бюджета в много страни, и резултат от всичко това е, че един от начините по който можем да се справим с това е да сме сигурни, че се избягва при покриване на работата на различните агенции и международни организации. Затова аз смятам, че като много важно развитие можем да разглеждаме силната силната форма на сътрудничество между нашата агенция, между Центъра за заболявания и Световната здравна организация, защото центъра, нашия център не работи в такава тясна връзка с генерална дирекция Санте, но след като аз станах директор, решихме, че това е нещо важно и трябва да изградим такова сътрудничество, както с тях, така и с вашата комисия. Затова се възползвам от тази възможност. Права сте, не мога да направя прогнози, но мога да ви кажа, че имаме пилотен проект, който започваме сега. С него ще се опитаме да видим по какъв начин бихме могли по-добре да повлияем изпълнението и въвеждането на най-добри практики за тестуване и лечение. Имах среща преди две седмици, на която стана ясно, че се очакват първите резултати до края на тази година и искаме в края на 2020 година да имаме вече значителни резултати. Така че това е вида на приноса, който можем да приложим на практика. Т.е. да не говорим години наред за добри практики, а да преминем към изпълнение. Има още нещо, което започваме да правим сега. И това ще бъде нашето най-голямо постижение към месец октомври следващата година. Започнали сме едно проучване, но тъй като нямаме огромен бюджет, това, което се опитваме да направим е проучване с помощта на нашите партньори от други институции, за да видим как може през следващите 10-15 години да се развият някои от най-важните проблеми, свързани с използването на наркотици и с наркотиците. Един от тези проблеми е възможната еволюция на нови психоактивни вещества, фентанили, други наркотици. Друга такава тема е по какъв начин можем в средносрочен и дългосрочен план да окажем въздействие върху епидемията от хепатит С, като не забравяме и ХИВ. До известна степен се притеснявам, че поколението на онези, които разработиха мерките за намаляване на вредата през 70-те, сега изпитват из, изпадат в пенсионна възраст. Имаме нужда от ново поколение, което да продължи тяхната работа, което да види, че нещата, които са свършени, са важни, но има и нови предизвикателства. Важно е да предадем факлата и да накараме хората да разберат, че хепатит Б, хепатит С, ХИВ. Това не е нещо, което е останало в миналото, защото тогава е имало епидемия има проблем. Сега също има проблем, но той е малко прикрит. Това са две неща, за които ние не само сме включили въпроси в нашето проучване, но също така има и сериозен ангажимент от страна на нашата институция, на която аз съм директор. И това също се вижда и във факта, че за пръв път сега нашия център се занимава с изпълнението. Ние започваме да работим, за да видим как точно можем да се справим с тези няколко приоритета по отношение на инфекциозните заболявания. И а, първата важна дата е средата или края на 2018 и 2019 година. Председателката, благодаря. Това беше много интересно. Мисля, че и за колегите темата беше много интересна. Затова ви поканих за пръв път, но мисля, че от тук нататък е добре да разгледаме едно постоянно сътрудничество, защото имаме нужда от данни, а вие имате изключително много познания по тези теми. Както знаете, отново ще говорим за канабиса с комисията. вие също бихте могли да отговорите на въпроси, ако се появят такива във връзка с използването на канапи за медицински цели. Това е следваща точка от нашия дневен ред. Благодаря ви. Uh, since uh, the author of the request, Madame Konechna, is not with us, I have a reply. Госпожа Конечна не е тук, така че ще я замести колега. Благодаря. Става дума за дебат, който е необходим и много важен, както видяхме от предходната тема, защото при този дебат гражданите са години пред е, законодателството. Става дума за узаконяване на канабиса за медицински цели в Европейския съюз, защото предимствата на това растение са доказани при спин, Алцхаймер, артрита, хроничните болки, болестта на Хрон, Паркинсона, множествената склероза и глаукомата. През декември 2007 година СЗО призна, че канабиса може да се използва за палиативни цели при хронични болести като епилепсия и аутизъм. Следователно, канабис не може да се разглежда като дрога, защото не е проблем за здравето, а точно обратното. Това беше оповестено след анализ на медицински лица. Заключението е, че единият от активните елементи на марихуаната, канабиса е много полезен всъщност при хроничните е, заболявания това може да бъде гаранция за здравето на пациентите, които в момента се лекуват сами, само и само да се почувстват по-добре. Би трябвало дългосрочно да няма политически и бюрократични пречки, а напротив всичко това да бъде озаконено. Но това, което виждаме е в западните общества, една стигма върху използването на канабис. Немислимо е, че в момента има пациенти, които са в терминално състояние и които страдат заради стигмата на канабиса. Не става дума само за използването на канабиса за медицински цели, а и за намаляването на престъпността и развитието на економиката, защото отглеждането на канабиса е важно в много страни. В Испания също е било така. Канабиса се отглежда така, както се отглежда памука. В Канада е същото. Там се осигуряват работни места. В Испания обаче използването на канаби се наказва с глоба. Всъщност, възможността да се използва канабис отваря вратата към продуктивни проекти на местно ниво с екологично значение. Вземете Парагвай или Израел, през последните години те развиха технологични предимства за използването на канабиса за медицински цели. В Европейския съюз също трябва да се одобри терапевтичното използване на канабиса. Италия, Чехия, Полша, Македония, Харватия, Германия, вече направиха първата стъпка. 2008 година Гърция също започна легализирането на използването на канабиса за медицински цели. Ако ние не го направим, пазарът ще ни изпревари. Банки като Кайша и други всъщност инвестират в най-големите производители на канабис по света. Използването на канаби ще подобри качеството на живот на много болни, но също така и ще ни примири с природата, с нашите предци и с живота. Така че легализирането на канабиса и производството, което уважава живота, е добро и за околната среда, и за селските райони на много места в Южна Европа. I have on uh, behalf uh, of DG Home, Madame uh, Paola Mazzarini, Policia. Благодаря. Сега ще дам думата на нашата колега, която идва от службата за борба с организираната престъпност. Благодаря за това, че поканихте комисията да направи обмен на тези мен във връзка с тази тема за медицинския канабис. Преди обаче да навлезем в областта за използването на канабис за медицински цели, нека кажем, че национална компетенция е политиката по отношение на тези вещества и тяхното държение върху общественото здраве. ние можем да подпомогнем техните решения в зависимост от социалните и економически условия в конкретната държава членка. Като всички останали наркотици третираме и канабиса, има различни програми за превенция и намаляване на използването. Има една друга тема, в която ние работим. От влизане в слила на втория план за действие по наркотични вещества за периода 2000 2017-2020 година, който слага край на планираната стратегия на Европейския съюз в областта на наркотичните вещества. Като част от това ние правим мониторинг на политиката по отношение на канабиса в Европейския съюз и в трети страни. Целта е да имаме като цяло обща идея къде какво се прави. И точно за това говори и директора на Центъра за наркотици и наркотични вещества. Има публикация на Центъра от миналата година във връзка с използването на канабиса в Европейския съюз. Очаква се и нова публикация. Заедно работим, за да съберем на едно място цялата информация, която е необходима на лицата, които взимат решения, за да вземат информирани решения. Говорим за канабиса като за наркотик, защото това е част от стратегията и плана за действие в Европейския съюз. Използването на канаби за медицински цели обаче излиза извън тази област, защото в момента, в който канабиса се ползва с цел терапия, той се превръща в лекарство. И мисля, че тук не е правилно да говорим за канабис за медицински цели, защото всъщност канабидиол е това, което се използва. Това е веществото, което няма нищо общо с психотропичния ефект – и психоактивния ефект, а това е което обсъждаме, когато говорим за наркотици. В момента тече дебат, темата е много противоречива, появяват се статии в пресата, които казват, че сега в Канада, Австралия и части от САЩ се разрешава използването на канаби за медицински цели. Това е разрешено и в някои държави членки, като Италия. Може да се използва като част от лечението, при положение, че се докаже, че няма друго лечение, което не може да доведе до облегчение на, да речем, хронична болка или други състояния и заболявания, като епилепсия, ракови заболявания и други подобни. Комисията работи за да събере необходимата информация. Мисля, че би могло да се каже, че имаме достатъчно информация, но това е нещо, което може да се оспори. Има достатъчно сериозни и достоверни доклади, които казват, че е крайно време да започнем да използваме канабиса за медицински цели. Има също толкова сериозни доклади, които твърдят, че това не е така. Именно тази дилема ни кара в момента да анализираме ситуацията, както правим вече от доста години и ще продължим да го правим. Благодаря ви. Да. Сега колегите, които искат да вземат думата. Благодаря, госпожо председател. Не искам да влизам в дебат, защото не съм точно подготвена дали канабиса може да се използва за медицински цели. Всъщност взех думата, защото имам приятел, депутат в Европейския парламент с хронично заболяване. Много страда Говорил ми е за това, че му е необходимо да използва канабис. Същевременно всички характеристики на канабиса са известни и стана дума за тях, но има много доклади за и много доклади против употребата на канабис. Хроничната болка е много тежък проблем и мисля, че трябва да се разглежда от медицинска гледна точка, защото има успокоителни, които действат палиативно, но това не е достатъчно. Струва ми се, че трябва да имаме много по-добро проучване на канабиса и възможните му използвания – като най-вече трябва да се стигне в дълбочина, защото наистина има много проучвания за канабиса, но не знам доколко те са сериозни. Те може да ми препоръчат да прибегна до канаби, за да ми мине болката, но това не значи, че няма и нежелани странични ефекти. Затова мисля, че трябва да настояваме много добре е да се изследва терапевтичния ефект от канабиса, а не да се работи е, както е, сега и канабиса да се използва за самолечение, като няма лекарски контрол. Благодаря, госпожа Дали. You, Chair, благодаря. Благодаря на господа, госпожа Матарини за дискусията по този важен въпрос. Говорим за използването на канабис за медицински цели. Подчертавам това, защото не бива да бъркаме дебата за използването на канабис в медикаментите дебата за използването на канаби за медицински цели. А това объркване много често се прави. Нещата обаче са съвършенно различни и трябва да бъдат разглеждани а, отделно. А, тук трябва да се фокусираме само върху разработката на медикаменти под контрол за създаване на високо качество. Става дума за проследимост а, и за. А, и за качество. Също така е за равен достъп на пациентите до тях защото а, какъв ще бъде смисъл, ако само малцина има достъп до този вид а, лекарства? Трябва да се а, осигурят различни а, проучвания, трябва да има различни проучвания за различните части на а, а, растението, защото има различни канабиноиди, ко, някои от които нямат а, никакво действие. А, за Паркинсон, за множествена склероза и други заболявания обаче е, са необходими такива а, медикаменти. За целта обаче ни е необходимо много повече информация. Приветствам страните членки, Израел, Съединените щати и други държави, в моята страна също, в Малта, това, че извършват проучвания в тази област. Надявам се по този начин да насърчим научно-изследователската дейност в тази област, за да могат да се разработят и добри практики между страните членки и да се види какво може да се направи. от няколко въпроса към Европейската комисия първо. Как Европейската комисия възнамерява да осигури по-добро качество и повече научни изследвания в тази област. Второ, Европейската комисия готова ли е да предостави средства за насърчаване на изследванията в тази област? И трето, има ли Европейската комисия воля да изготви насоки до европейските е, власти за работа с медикаменти, е, съдържащи канабис и възнамерява ли е, Европейската комисия да разработи регламент за равен достъп до медикаменти, съдържащи канабис в Европейския съюз? И въпрос към Европейския център за моник на наркотиците, наркоманиите, защото изготвя доклад на всеки няколко месец. Е, искам да попитам дали самите те извършват такива изследвания. Благодаря, господин Флаган. Като последен изказващ се, ще кажа, че е важно да се прави е, е разлика между медицински канабис и е, друга употреба на канабиса. Обръщам внимание на комисията защото много от нещата, които казахте, нямаха общо с медицинската употреба. Република Ирландия през миналите години лицензира за определен брой хора използването на медицински цели след огромна битка от страна на хората, които имаха нужда от тези лекарства. Вера Тун е една от пациентките, а, моя приятелка, която използва такъв, такива лекарства. Тя страда от а, It was costing our health service potentially about one. инвестира огромна сума пари за медицински край, е, е, грижи за престой в болницата. CBD е, е разпространена в Ирландия и в много други държави заради, заради психоактивните му е, свойства, но за лечението на този специален синдром това лекарство е необходимо за целта, е необходим специален лиценз. А, иначе трябва да се пътува до Холандия на всеки 3 месеца да се плащат огромни суми пари за набавянето на това лекарство. Ако обаче този документ, е, медикамент се приема от детска възраст, децата, когато пораснат, нямат нужда от допълнителна интервенция. Знаем от много случаи, че живота на хората се е променил, затова трябва да действаме и най- най- най-добрият начин да го направим е да направим разлика между медицинската употреба и другата употреба на а, канабис. казано беше на, на тази госпожа от Ирланд, че ще бъде на незаконно да внася канабиса от Холандия. Сега те ще трябва да ходят до Чехия, защото там няма проблем с легалния внос. И това поставя проблема. А, има ли и каква е съвместимостта между продуктите в Европейския съюз? Така и в момента пациентите се страхуват, че смяната на медикамента от Холандия с друг медикамент ще влуши състояние. Така че пациентите преминават през истински е, ад на един пациент, му се наложи да носи памперс за, за, за възрастни. Е, и така нататък. Но ако можем да помогнем на хората, трябва да улесним достъпа. Браво на докладчика. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Господин Костилите, започнем с вас, след което госпожа Мацаре господин um, Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички онези, които дадохте своя принос към дискусията. Мисля, че повечето от темите, които бяха споменати, са много важни и съответно е хубаво, че бяха споменати. Искам да ви информирам, че Центъра за момента е възложил преглед на политическите е, е, и на практическите извинявайте, ефекти от използването на канабис по отношение на доказателствата, които имаме в момента. Надяваме се, че ще имаме капацитет да излезем с доклад преди коледа 2018. Идеята е да се съберат максимално много научни изследвания и доклади, както и да се събере международен панел експерти, за да можем да разберем какво може да бъде казано, какви са качествата на канабиса, за които трябва да внимаваме. Искам да ви кажа, че преди една година медицинската академична общност излезе с а, мнение по отношение на медицинските свойства на канабиса. Ако разгледате това, което имаме като познание в световен мащаб, не само в Европейския съюз, по отношение на качествата на канабиса, ще разберете, че сме горе-долу в същата позиция по отношение на това, което знаехме за невротрансмитерите преди 25 години и появата на първите антидепресанти. Така че трябва да сме много внимателни, защото ако не инвестираме в научна и развойна дейност, няма как да знаем какво може да се случи с евентуалните свойства на екстракта от канабис. Колегата съвсем правилно каза, че има над 100 различни вещества в самия канабис. И за това ние от центъра не искаме да се говори за медицински канабис, защото не говорим за медицински опиум, нали така? Говорим за третиране на болката с морфин в случай на, да речем, раково заболяване. Господин Фонеган наред с други, подчерта нещо. Ние все още не знаем някои от реалните свойства на тези екстракти. И тъй като няма достатъчно проведени изследвания, може да се окажем в една ситуация, в която се оказахме преди 15-20 страни. Да се окаже, че има морални аргументи против използването на морфин за справяне с болката при деца болни от рак, при положение, че имаме научни изследвания, че морфина не, не води до зависимост в този случай. Така че трябва да подходим по-конструктивно към темата. Това, което би представлявало интерес е дали комисията, заедно с комисията в парламента, вашата комисия, заедно с Европейската комисия, да може да предвиди бюджет за научна и развойна дейност, особено сега преди преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, защото факт е, нямаме достатъчно изследвания, трябва да се проведе сериозен научен проект по тази тема, както наречен беше направено в САЩ, но също така не трябва да гледаме канабиса като по-добър вариант на морфина, защото в някои случаи, при които хроничното използване на опиоиди води до негативни последствия за техните, за тяхното здраве. Това може да се окаже факти за канабис, въпреки че въздействието е различно в сравнение с, да речем, морфин. Освен това има нещо друго важно. Има други вещества, които в момента са незаконни наркотици, които могат да имат лечебен ефект. В момента в САЩ се провежда проучване за MDMA, което всъщност е активното вещество в екстази, като част от лечение на посттравматичен стрес. Ако инвестираме, може би след 10-15 години, може би няма да чуваме такива изказвания, като това, което чухме днес. Благодаря. Следващия оратор от комисията. Благодаря. Първо ще говоря за въпроса на госпожа Дали. Мисля, че никой не спори за това, че ще бъде важно да има научни изследвания и финансиране за тях. Не мога да ви дам конкретна информация за какво ще се използват средства или нещо подобно, но съм сигурна, че в момента, в който този въпрос бъде зададен, ние ще можем да ви отговорим по-конкретно за това какво финансиране бихме могли да отделим Същото е и за насоките. Ако се вземе някакво решение между комисията и парламента, че трябва да се проведат повече научни изследвания и че ние трябва да работим по тази тема, то аз вярвам, че такива насоки биха могли да бъдат един от резултатите на нашата работа. Ще се върна към това, за което говорих по-рано. Казах ви, има много различни доклади, в които се казва едно, а в другите съвсем обратното. Говоря за доклади, които идват от СЗО, от много сериозни автори, които от години поручват използването на медицински канабис. Затова комисията, въпреки че знае, че има много случаи, в които болката може да бъде облегчена с използването на медицински канабис. Ние държим на ефективност, безопасност и добро качество на медицинските продукти и за това трябва да продължим със своите изследвания. Трябва да сме сигурни, че продукта, който предлагаме, води само до ползи, а няма странични ефекти. Това е. Това е всичко, което исках да кажа. Uh, uh, благодаря. Много интересна тема. Хубаво е, че чухме различни мнения. Благодаря на комисията, благодаря на господин Гуздал за участието в дебата днес. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – възраженията. Имаме две възражения. Едното е по генетично модифицираната царевица. Няма да чета цялото заглавие и съответно номерата – на този вид царевица. При възраженията имаме няколко съдокладчици. Някои от тях са днес тук, така че първо ще им дам думата. И след това ще дам думата на други членове, които се интересуват от темата. От името на господин Стаес, госпожа Хълбюх. Благодаря. Аз се казвам Мария Хойбух, колежка съм на Барт Станс. Той ме помоли да го заместя днес. Той трябва да представи 35 доклада за освобождаване от отговорност Комисията по бюджетен контрол. Докладчик е по тези е, доклади. За това се извинява. Днес е, говорим за две възражения. Е, е също пускането в обращение на няколко генно модифицирани сорта царевица. Това е един кръстосен ГМО между МОН 87427 и 89034 и пускане в обращение на ДАС 59122. От 2014 година комисията ЕНВИ е разгледала 24 възражения относно отглеждането на тази царевица и 18 възражения във връзка с пускането на пазара на храни в оранжи, съдържащи такъв вид царевица. Всички е, са прияти е, на пленарно заседание фактът, че комисията продължава систематично да допуска ГМО, без да се съобразява с позицията на парламента, представлява обида за гражданите на Европа. Резолюциите отразяват нашите най-нормални е, опасения. Толерантност срещу хербициди като глифозат и глифозинат – и устойчиво срещу определени вредители. Това насочва към въпроси за здравето на потребителите. Липсва оценка на риска което е обект на критични бележки от компетентните органи на страните членки. Не се спазва принципа на предпазливост и се взема решения при недемократичен процес. При кръстовските МОН 87427 с МОН 89034 НК 603 разполагаме с експериментални данни за МОН 87427, кръстосан с МОН 89034 и а, МОН 87427 и НК 603. Такива данни не са представени от Монсанто. без оценка на всички подкомбинации, ЕФСА не може да оцени данните като достатъчни относно модифицираната царевица 5922 е, е толерантен срещу глифозинат. От юли 2018 година поради е, този препарат не е разрешен за използване в Европа и се питаме как е възможно един хербицид, който е твърде токсичен, за да се използва а, е, а, е, в Европа, а, да се, се среща като остатък в храни и фуражи, които се внасят. Те, ЕФСА не извършва оценка на остатъци от хербициди. Следователно не разполагаме е, с данни за това дали геномодифицираните толерантни към хербициди е, сортове царевица попадат на пазара. Относно остатъците от е, пестициди, а, не се казва нищо по о, отношение на сортовете, толерантни към тези пестициди. Глифосинатът не е част от програмата за контрол на Европейския съюз. С нашата резолюция ние настояваме комисията да не допуска за внос генномодифицирани модифицирани култури, които са толерантни към хербициди, забранени за употреба в Европейския съюз. Липсват данни за остатъци в храните и фуражите в този случай. В този случай. С оглед на тази липса на данни и, и сведения за остатъците, е, здравият разум не ни позволява да пуснем тези е, сортове за употреба. От името на Барт Стас ви благодаря за подкрепата. Надявам се, че утре при гласуването ще подкрепите това възражение. Thank you very much. Пожа Еви. I'm sorry. are you... Пожа Каденбах. И след което, след това, мадам Еди. А, малко закъснях, но трябваше да намина на заседанието на групата. Говорим за царевица МОН 87427 и 89034 и е, 59122. Едната е резистентна към глифозат, а, е, а другата към а, е, хербициди, съдържащи глифозин. Изказвам се от името на колега, който не може да присъства днес.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 се постига резистентност и това е допустимо държавите, в които е допустимо да се използва такава царвица. Тук не са и извършени необходимите оценки. А, аргументи от а, а, миналото във връзка с вноса не, не могат да се използват. Според оценката на ЕФСА, тези сортове не могат да се използват, защото няма данни за тяхната токсичност и влиянието им върху имунната система. Предполага се, че данните за оценка на въздействието върху околната сега не са коректни, не се разполага с необходимите данни. Ние смятаме, че решението от страна на комисията не е взето по демократичен а, начин и за това не е, е легитимно комисията да продължава да предлага а, използването на такива генно модифицирани продукти. Съображение 14 от регламента от 2011 година гласи, че когато се разгледат и останалите проектоактове за изпълнение, заедно с съображение, като здраве на потребителя, опазване на околната среда, то всякакво решение за желателността на изпълнението зависи от решението на борда. Въпреки това пояснение, комисията продължава да одобрява такива сортове. Според нас това е неуместно. Неуместно и при новите сортове, особено когато е ясно, че няма подкрепа на квалифицирано мнозинство от държави членки. И сега госпожа Еви. Благодаря. Аз също искам да подкрепя възражението. Подписах го заедно с колегите, защото ето сега виждаме как за пореден път комисията, която е ресорна, няма становище и ние трябва да се произнесем генетично модифицираната царевица знаем, че не се поддържа от мнозинството държави членки или мнозинството европейски граждани. Изказалите се бяха много ясни. Ние трябва да се противопоставяме на новите ГМО, както и да мислим за одобрението на съществуващите ГМО. В първия вид става дума за сорт, предлаган от Монсанто, видоизменен сорт, който със сигурност ще се превърне в един от прословутите случаи, както и с глифозата, защото се използват все по-концентрирани дози което прави продукта канцерогенен. Така че ние трябва да мислим за остатъчните вещества от тези хербициди при събиране на реколтата. Но анализа на тази тема не се прави с необходимата сериозност. Всъщност изобщо не се прави оценка на риска и не се мисли за подсортовете на тази царевица. Монсанто по никакъв начин не съдейства при предоставянето на необходимите данни от опитите. Първо се каза, че няма риск, но това според мен не е подходящия начин да запазим здравето на населението. Имаме сорт, който може да е устойчив на някакъв вид хербицид, като се дава срок от 6 месеца вместо този хербицид да се забрани. Това според мен е абсурдно. Необходимо е да се работи далеч по демократично Демократично комисията би могла да реши да не даде своето одобрение тук. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Господин Фелнер. Благодаря. Първо, госпожо председател, мисля, че трябва да се запитаме какво правим тук, защо отправяме тези възражения. Тези възражения от правна гледна точка може би не са много мощен инструмент, но мисля, че институционално те имат важна функция. Чрез това средство ние всъщност правим проверка на работата на комисията. И за това използваме този инструмент много внимателно и само когато е необходимо. И в този случай, както и в други, мисля, че ако се съгласим с възражението, то трябва да отговаря поне на два критерия. Първо, да кажем, че комисията е надхвърлила своя мандат. И вторият критерий е очевидно незачитане на мнението на научната общност. По първия критерий – дали комисията е надхвърля мандата си? Не чух някой дори да намеква за такова нещо. Комисията се съобразява с нормите, които ние заедно с съвета сме одобрили. Независимо дали това им харесва или не. Вторият критерий – дали комисията се е водила от научното мнение. Самият аз не съм експерт по ГМО, но знам, че и никой от колегите не е толкова изявен експерт, че да може да прецени дали има съобразяване с научното мнение. Същевременно ние поискахме от комисията да състави такива научни групи. Това беше направено и не беше обяснено, че тези видове ГМО по отношение на здравето и околната среда са толкова безопасни, колкото и обикновените сортове. И сега аз вече започвам да се обърквам, защото всичко е с главата надолу. Людовика ми напомни за дебата, който водихме по измененията на климата. Имаше колеги, не непременно от ЮКИП, които казваха, ние не виждаме да има такова изменение на климата при нас. Освен това, научните данни на панела за климата всъщност не са верни, защото знам, че има други експерти, които твърдят различни неща но сега виждаме, че колегите, особено мнозинството от колегите в тази комисия, си намира собствени учени. Истината е, че ние имаме най-строгите норми на света за ГМО. Най-строгата научна проверка и всичко това е било анализирано много внимателно и е издържало на проверката. Въпреки това ние не искаме ГМО или повечето в тази комисия не искат ГМО. Според мен това е злоупотреба с нашия инструмент. Явна злоупотреба. И още един опит да се подрони доверието в институциите, както и разработването на политики въз основа на научните данни. Мисля, че все повече колеги ще си дадат сметка за това и ще гласуват против възражението, защото това възражение само подкопава доверието в институциите. Thank you very much, Mr. Fjellner. Благодаря ви, господин Фялнер. Сега давам думата на останалите членове на комисията, госпожа Аюсо, след това колегата Каденбах и колегата Балц. Госпожо Аюсо. Благодаря, госпожо председател. Аз съм напълно съгласна с господин Фиелнер. Ние наистина говорим за това дали тези сортове са добри за здравето или не. А ние не говорим за това дали са устойчиви на хербициди. Сега не обсъждаме такава тема. А дали са безопасни за здравето или не. Те са безопасни, следователно аз нямам никакво възражение тук. Благодаря, колегата Каденбах. Напълно съм съгласна. Съвсем накратко да обобщя. При тези два геномодифицирани сорта царевица става дума за това, както вече се каза, че те са резистентни спрямо глифозини и глифозати. Със съгласието на ЕНП е, успяхме да създадем анкетна комисия, която да разглежда научните данни а, от как са събрани научните данни за удължаване разрешението за използване на глифозат? Защото има колеги, които смятат, смятат че глифозата и допускането за употреба на глифозата нарушава нашия принцип за предпазливост и че има несъответствие. И само поради този аспект Допускането на тези два сорта, които са резистентни, ще доведат до по-голяма употреба на глифозат. Без значение срещу какво са е, резистентни. Важно е тук да се отбележи, че става дума за царевица, която, е, чиято употреба ще доведе до повече употреба на глифозат в природата. Само поради тази причина ние сме ам, на мнение, че тези два сорта царевица към настоящия момент не бива да бъдат допускани за употреба. Господин Балц. Благодаря ви, госпожо председател. Нека ви напомня обещанието на господин Юнкер. Мисля, че още 2014 година той говори за процедурата на вземане на решение при даването на одобрения за ГМО. Съгласно правилата, комисията е тази, която дава одобрение, не съвета. Това според мен е неприемливо. Не виждам как това може да се смята за демократична процедура. Междувременно нищо не се е променило и когато попитахме комисаря в пленарна зала за това, той ни отговори, за жалост няма как да го променим, защото в други случаи се налага да се работи така. Просто исках да кажа, че самият господин Юнкер не смяташе процедурата за демократична и тя въпреки това е непроменена. Благодаря. Ако никой друг не иска думата, давам думата на госпожа Руши от комисията. Благодаря. Благодаря на всички членове на парламента за направените коментари. Много внимателно ги изслушахме. Става дума за две одобрения и подновяване – като ще обясня, че вече сме приложили правилно правомощията, които са ни възложени от парламента и съвета. Направили сме много обхватна оценка на риска. Не видяхме да има несъответствие в данните, следователно нашето, нашето заключение беше положително, що се отнася до здравето на хората, животните и опазването на околната среда. Доста държави членки направиха коментари. Европейската агенция по безопасност за храните отговори на тези коментари. Тази агенция също така направи внимателен преглед на поступилата информация – в светлината на всичко това ние предлагаме на държавите членки да гласуват. Някои от членовете на парламента казаха, че не е имало становище в постоянната комисия от 16 януари, следователно срока е ния понеделник, 26 февруари. Внимателно изслушах дискусията, свързана с е, продуктите за растителна защита, глифозат и глифозин, трябва да имате предвид, че всяка култура, която се отглежда извън Европа, но която се внася в Европейския съюз, трябва да отговаря на изискванията за максимални остатъчни нива. Като ние в Европа вземаме решението за това какви да са тези нива. При глифозата и глифозина също тези нива са определени от нас и се прилагат спрямо всички вносни продукти, включително храни и фуражи. Така че тази царевица няма изведнъж да нахлуе и да се отрази зле на околната среда или здравето на животните. В този случай се работи в нашата правна рамка. Освен това не съм съгласна, че не сме отразили влиянието на хербицида. Напротив, ние сме го оценили, защото ЕАБХ знае, че той се използва извън Европа за пръскане. бяха възложени и проучвания на токсичността. Има още един елемент. Говорихте за въздействието върху биоразнообразието. Имайте предвид, че страните, които отглеждат тези ГМО, са суверенни държави. Ние не можем да им налагаме какво да отглеждат но със сигурност те ще работят по правилата, които сме определили. Това е така, но не можем да им казваме какво да отглеждат. И накрая, вие казахте, че не е направена правилна оценка. ЕФСА или ЕБХ на български е направила много обхватна оценка, така че е много трудно да се каже, че становището на Евса всъщност е незавършено. Според комисията това проучване отговаря на насоките и на правните норми. Някой призова за повече демокрация. Комисията, разбира се, е представила предложение в съвета и парламента предложение за ограничаване на вноса на такъв вид продукти. Ние изпратихме това предложение с възможност държавите членки да наложат ограничения върху такъв нос, но това предложение беше отхвърлено от парламента. След това за комитологията вие казахте, че трябва да отхвърлим всички предложения, по които няма становище в постоянна комисия. Но ние искаме да ви напомним, че е необходимо вие в парламента да водите дебати, които да са положителни, които да привлекат съвета и така да се стигне до добър резултат и повече демокрация. В заключение ще кажа, Комисията няма основание да изтегли тези ГМО. Въпросите на парламента са свързани основно с проучванията. Ние сме готови да отговорим на всички поставени от вас въпроси и се надяваме да сме разсеяли някои от вашите опасения. Много ви благодаря. С това мисля, че приключваме дебата по ГМО. Гласуваме утре. Това беше всичко за днес. Разполагате с дневния ред за утре. Той беше прият. Продължаваме в 9 часа сутринта. Ще се видим тогава. Всъщност в 9 започват координаторите, а с вас ще се видим в 10.15. Приятна вечер!